I think we can start. Мисля, че бихме могли да започнем. Уважаеми дами и господа, бих искал да започнем това наше последно заседание преди лятната почивка. Надявам се, че след нея ще се върнете пълни с енергия. И Тук сред нас се намират посетители, поканени от наши колеги депутати. Нека ги приветстваме. И разбира се, имаме и специален гост днес. Бивш депутат от района Долна Саксония. Приветстваме и вас, госпожо Менге. И що се отнася до дневния ред, предлагам да приемам дневния ред. Не виждам възражения. Същото вече и за протокол от заседанието от 15 юни. Не виждам възражения. Можем да ги сметнем тези две точки за приключени. Съобщения на председателя. Нямам, затова веднага преминавам към четвърта точка, обявява на позицията на съвета на първо четене относно техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища. На 22 юни председателят на Европейския парламент на пленарно заседание съобщи за позицията на съвета, свързана с техническите изисквания по тази тема. Съветът, според европейското законодателство, следва да съобщи своята позиция на първото заседание на съответната парламентарна комисия, така че в нашата комисия Получихме официално уведомление за позицията на съвета и официално това означава, че имаме второ четане и разбира се ще изслушаме докладчика от страна на нашата комисия. На 1 септември ще гласуваме по доклада и сега по точка 5 Агенция за авиационна безопасност докладчикът ни е господин Маринеско. Ще разгледаме някои изменения. 871 допълнителни изменения бяха представени към първоначално предложените изменения. Имаме много изменения. И разбира се, господин Маринеско, имате думата. Всъщност около 100 от тези изменения са мои и съм много благодарен на колегите, защото очаквах на 2000 изменения. Затова съм доволен, че са само 1000. Няма да говоря много подробно, но мисля, че можем да намерим компромис практически по всички изменения. Според мен някои изменения предлагат много добри идеи, така че мисля си, че заедно можем да подготвим един много добър доклад. Само искам да се спра на някои по-противоречиви въпроси. За оборудване на летищата, което е от решаващо значение за безопасността. Тук има някои изменения и те целят да се заличи идеята за сертифицирането на подобно оборудване. Искам да кажа, че компаниите, които работят с наземно оборудване – подкрепят тази идея, защото а, те подкрепят идеята да има само декларация от страна на съответните предприятия, на съответните фирми. Надявам се, че ще стигнем до компромис, който ще е благоприятен за сектора. Дори мога да ви кажа, че Франкфуртското летище подкрепя това предложение. Малко бях изненадан, от това, че има много изменения, в които се предлага делегираните актове да бъдат заменени с актове за изпълнение. Аз мислих, че парламентът принципно подкрепя делегирани актове. Това е нашето становище, но разбира се, в крайна сметка мога да проведа разбиране. Имаше и, и искане за лично сертифициране, свързано с електрониката в областта на управлението на въздушното движение. Има някои документи, свързани с това предложение. Също така има спорове, свързани с разпределянето на отговорността. Някои искат по-стриктни решения, по-стриктни санкции при изпълнение на задълженията, някои искат по- либерално отношение, по-малко стриктно. Също така има някои изменения, свързани с сигурността, участието на ЕАСА в въпросите, свързани с сигурността. Също така изпълнителния съвет е предмет на някои изменения. Лично аз бих предложил да има само един управителен орган, няма значение как се нарича изпълнителен съвет, управителен съвет и с малък брой хора, не 28 както сега. Това е моето предложение. Що се отнася до таксите? Прехвърлянето на част от таксите от Евроконтрол към ЕАСА. Искам да кажа, че през 2009 година регулаторна, регулаторната дейност в областта на УВД АНО беше предадена на ЕАС и ситуацията продължава да бъде същата, без промяна. Тогава това е от мен. Благодаря ви. Разбира се, нямаме време. За това докладчиците в сянка имат на разположение по две минути. За останалите колеги по една минута. Следващия оратор, моля. Wir sind in den letzten Monaten bereits sehr weit благодаря ви. През последния месец успяхме да постигнем напредък и то много бързо. Мисля, че нашите колеги показаха, че те сериозно работят по този доклад. Имаше много различни проблеми. Много от тях, разбира се, са изключително важни. И също така има редица сфери, в които вече е постигнато съгласие между политическите групи, така че още веднъж благодаря за одобрението. Трябва да кажем, че много колеги също така внимателно се отнесоха и към социалните аспекти. За моята група тези въпроси са особено важни, защото има възможности да се подобри първоначалното предложение на комисията в това отношение. Аз съм много за онези изменения, които са по-амбициозни от моите. Но все още има различия по редица въпроси. Но, независимо от това, трябва да се каже, че от гледна точка на измененията, внесени от господин Пипър, някои от тях попълват празнотите, които все още съществуват в законодателството. Що се отнася до безопасността, виждам, че много колеги са съгласни с това, че АСА трябва да се занимава и с безопасността, и със сигурността. И разбира се, трябва да разгледаме аспектите, свързани с зоните на конфликт. Не знам обаче дали трябва да предвидим това ЕАСА да занимава и с вътрешния трафик. Що се отнася до правомощият в конкретния сектор, трябва да отчетем и международното законодателство. Що се отнася до член 77, аз съм за предложението на госпожа Кристина Делон. Що се отнася до бюджета, вече казвах, че аз съм за буква F буква F да бъде залечена от член 109. Знам, че не всички колеги смятам, смятат така, но комисията миналия път заяви, че ще има разграничаване на задачите на ЕАСА и управлението на въздушно движение. Мисля си, че бихме могли да помислим как да стигнем до компромис в това отношение. Ние сме загрежени от това, че по този начин могат да бъдат пренебрегнати по-малките предприятия, по-малките участници на пазара. Също така трябва да помислим и за дроновете, защото все още не е ясно доколко те са безопасни. Що се отнася до формулировките, смятам, че регламентът е важен и трябва да бъдат много премерени формулировките и основният ни приоритет трябва да бъдат безопасността и сигурността. Следващия оратор, моля. Да, благодаря ви, казва господин Вандален. Ние можем да кажем, че измененията внесени във връзка с трудовите договори за 0 часове, са много важни, защото в крайна сметка това също опира до безопасността, нещо, което е един от приоритетните въпроси. Така че това е един от приоритетите и за моята група. Някои от измененията, внесени по глава 5, следва да бъдат оттеглени, защото става дума за създаване на една нова агенция. Мисля, че обаче тук трябва да сме премерени. Разбира се, няма нужда да смятаме, че тази нова агенция е нещо абсолютно ново. Става дума само за нови правомощи, разширяване на правомощи. Затова предлагам на колегите, които са внесли такива изменения, да ги оттеглят. Разбира се, необходимо е да отчетем и ролята на националните органи. Благодаря ви. не знаех, че толкова бързо ще давате думата. Какво се случи тук? И мисля си, че трябва първо да се изкаже докладчка Сянка. Да, казва председателят, извинете не видях, е, че поискахте думата. Това е работа в екипа. Най-добрата иллюстрация. Авиационният сектор в Европа трябва да има нормативна уредба, която да отговаря и на предизвикателствата на утрешния ден. И виждаме, че това до голяма степен е отразено в предложението на комисията. Аз определено подкрепям първоначалното предложение предлагам да сме предпазливи, когато става дума за измененията. Бях доста изненадан, когато видях, че над 1100 изменения са били внесени. Мисля си, че не трябва да се внася предложения за теглото на дроновете или имената, а за сигурността и безопасността в авиацията и ролята и правомощият на ЕАСА. За мен основни проблеми са е, бюджета, безопасността и сигурността и дроновете. Що се отнася до сигурността и безопасността, аз трябва да може да отговаря за сигурността, включително и киберсигурността. И също така безопасните маршрути, особено когато става дума за полети над конфликтни зони. Затова смятам, че агенцията трябва да издава задължителни указания, свързани с риска от прелитане над зони на конфликт. Това е особено важно след свалянето на самолета на малайзийските авиолинии над Украина. Това е изключително важен въпрос. Полетите над зони на конфликт за това призовавам колегите да подкрепят с голямо мнозинство такъв текст, за да можем да отговорим на съвета, в който мненията са разделени. Също така вторият аспект са бюджетните съображения. Разбира се, много е важно да се осигури необходимия бюджет. Мисля си, че трябва да имаме един основен регламент, който да се разглежда като инструментариум. Призовавам затова таксите да събират от ЕАСА и разбира се, Евроконтрол ЕАСА трябва да разпределят своите задачи, а също така и събирането на таксите, но регламентът трябва да се разглежда като инструмент. Що се отнася до дроновете, тук е необходимо да се заложи гъвкавост, не на последно място, поради бързото развитие на технологиите. За това е много важно тук да бъде предвиден делегиран, делегиран акт, който да разписва техническите подробности. Има предложение към докладчика да се организира една изява, свързана с информация за технически аспекти от страна на Европейската комисия, защото вече има прототипи на делегирани актове. След техническото становище на ЕАСА с господин Маринеско сме в контакт, за да организираме тази изява, за да имаме повече специализирана конкретна информация за това как нормативната уредба ще работи в бъдеще. На практика, благодаря. Следващия оратор. Колегат, ensinnäkin kiitokset raportöörille erittäin hyvästä raporttiluonnoksesta, jossa on korjattu jo varsin... Да, благодаря Принти, всичко. И искам да ви благодаря за това добро предложение, за тези положителни промени в сравнение с предложението на комисията. Независимо от това и ние предложихме изменения, които искаме да обсъждаме тъй като в авиацията е винаги изключително важно да се отчита сигурността на работното място, работните условия. За това условията на труд за нас са важни, защото те са пряко свързани с безопасността и сигурността в авиацията. И преди това внесохме специално изменение, свързано с идеята Pay to Fly. Трябва да избегнем всички възможни осложнения за пътниците. Затова е много важно да се насочим към научно-изследователската, научно-развойната дейност, за да могат да бъдат подобрени процедурите за осигуряване на сигурност. За това внасяме изменения за сътрудничество между операторите. Призоваваме операторите към това преди да бъдат наети служители на работа, те да бъдат проучени и изобщо да се приприемат мерки за осигуряване на сигурността на пътниците. Що се отнася до изпълнителния съвет, не разбрахме за какво ще създава този орган, за какво ще служи. Смятаме, че няма нужда такъв орган, той само ще увеличи бюрокрацията и мисля, че трябва да направим необходимите промени, що се отнася до дроновете. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че спазихте вашето време. Има още много колеги, които помолиха да се изкажат по една минута. Господин Кох. Бих искал да поздравя господин Маринеско за прекрасния текст. Аз самия внесох изменения. Три от тях са само свързани с чисто езикови предложения, свързани с текста на немски. Но трябва да мислим за бъдещите предизвикателства и как да реагираме на тях. Трябва да избегнем всяко припокриване и дублиране на дейностите. Смятаме, че аз трябва да работи най-вече върху сигурността и също така правилата и нормите трябва да се базират върху вече действащите международни технически стандарти. Също така, ако комисията иска да използва международното законодателство, това ясно трябва да бъде посочено в текста. И имам още една любима тема. Това е спасителната дейност и безопасността и ролята на службите по спасяване. Има и частни фирми, които изпълняват тази услуга. И това също трябва да се отчете и накрая по приложението. Комисията забрави изобщо за хеликоптерите. Искам да посоча тази празнота. Благодаря ви, благодаря. Следващия оратор. Не, напред благодаря на докладчика и на всички докладчици в, в, сянка, но е Габриеле Проез. В опитите си да подобрим текста на, на комисията бих искал спрени няколко елемента. Първо трябва да се запази независимостта на слушателите в, агенцията. Не разбирам защо имунитета на жителите на ЕАСА да не може да бъде свален. Затова трябва да се предвиди специфична процедура за сваляне имунитета на членовете на изпълнителният съвет. Също така трябва да има определен член, който да е посветен на доброто сътрудничество с националните съдебни власти. А що се отнася до, до разпределението на помощите между ЕАС и международните регулаторни органи, те трябва да имат възможност да са запознати своевременно с всички решения, които взима аз по отношение на околната среда трябва да се спазят всички елементи, разпоредени от ИКАО. И не на последно място, по отношение на заедостта, трябва да се сложи край на нестандартните форми на заедост, които подриват правата на работещите. Благодаря ви. И аз благодаря. Благодаря ви, че спазихте времето. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, председателю. Искам да подчертая няколко аспекта. Тази година искаме да видим как агенцията ще може да се справи с бъдещи предизвикателства. Добре е да се погледнат въпросите, свързани с сигурността Трябва също така да се види какви са заплахите и да се избягват е, евентуални происшествия, свързани с безпилотните въздухоплавателни средства. Също така трябва да се види дали не трябва да дадат други компетенции на тази агенция. Трябва да се види как ще се разделят нещата между е- ЕАТА, Евроконтрол и други ако имаме добре функционираща система, не виждам защо трябва да я променяме или да я натоварваме. Следващия оратор една минута. Карима Дели. Трудно ще е, господин председател, да се впиша в една минута. Първото ми впечатление е от проекто измененията, които са повече, на, повече от хиляда на брой, може би ще трябва да съставим работни групи, които да работят тематично по въпроси, свързани с безопасността, дървосъкопаването и от друга страна въпроси, свързани с, с опасност на околната среда. Ами се струва, че нашата група е сякаш единствената, която се занимава с въпросите за околната среда. Преди няколко месеца само се проведе срещата на Баха КОП-21. Знаете, че възхоплаването е един от основните източници на емисии от въглероден диоксид. В момента се водят международни преговори в рамките на ИКАО, затова трябва сега да бъдем по-активни, за да се наложат обвързващи цели за намаляване на емисиите за целия сектор на въздухоплаването и авиакомпании също трябва да принесат за постигнато на тези цели. Вторият много важен аспект за нас е социалното измерение. Нееднократно беше казано, но може би си заслужава да го повторим. Можем без проблеми да подкрепим някои от изказаните позиции, но държа да подчертая, че недостатъчната заетост е много вредна за работещите. Става въпрос за много голямата несигурност на работещите. Говорим за много пилоти, които работят на договори с нула работни часа, които са наемани за отделни полети, обучаващи с пилоти, които изпълняват функциите на вече обучени. Така че се би трябвало да се съсредоточи всички тези въпроси, за да гарантира поне минимална сигурност на заедостта на работещите в сектора. И със сигурност ще се обсъдим отново всички тези въпроси с докладчика, но трябва да имаме нова, нови разпоредби, свързани с безпилотните въздухоплавателни средства. А имаме и сериозни съмнения относно някои от специфичните форми на заетост. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Анатю. Мерси. Благодаря ви. Господин председател, съгласен съм с мнението на господин Вандален, а именно Имаше няколко стотици изменения, но всичките не засягат съществените въпроси. И се притеснявам, че изместването приоритетите на ЕАСА може да навреди на една от малкото европейски агенции, която наистина е полезна и върши добра работа. И след без, всички тези безброя изменения, така и не видях някакви мерки, които да подвратяват припокриване на правомощията между агенцията и други европейски агенции. И със сигурност няма достатъчно разпоредби за защитаване на най-важният принцип на Европейския съюз, именно принципа на субсидиарност. Ето защо ми се че за пореден път Европейската комисия ще спечели от цялата тази реформа. Тя отново ще е, има повече правомощия и то за пореден път за сметка на държавите членки. Благодаря ви. Анказия, Михаил Гала. Благодаря, господин Галер. Ich unterstütze grundsätzlich, natürlich. Благодаря. Подкрепям факта, че се подготвяме за бъдещето. Трябва да има гарантирана безопасност във въздухоплаването. Критично гледам обаче на разширяване на правомощията на ЕАЗа отвъд въздухоплавателната безопасност. То, например, наземни услуги и сигурност. ЕАЗа не би трябвало да си присвоява правомощия на други агенции, които се справят отлично. Например, наземните услуги. Каква ще бъде добавената стойност на такава една промяна. Летищата срещат големи проблеми с различните разпоредби, свързани с оборудването. До сега това не бе проблем. Мисля, че регламентацията на ИКАО е достатъчна. 31 и 37 член говорят за системи за безопасност, управление и така нататък. Това според мен трябва да бъде заличено. Такива системи и допълнителна сертификация за производителите са ненужни. Съществуващите компетентности ще разрешат проблема и това не е проблем на ЕАЗа. Също съм против финансирането на ЕАЗа с средства от Евроконтрол. Госпожа Андерсън има думата. Има хиляда изменения и затова има причина. Защо? Това е много важен регламент, който ще зададе стандартите е, в бъдеще. За това така и трябва да подходим. И трябва да има ясен баланс между актове по изпълнение и а, актове по делегация. Ние не искаме да се занимаваме с технически проблеми, но има много технически проблеми, които имат политически характер. Съгласен съм с казаното от социалистите и демократите, както и екологичната устойчивост, която бе спомената от други. Ще се спра на едно. Призовавам докладчика да погледне изменение 363 за въпросите, свързани с доверието на пътниците. Това ни връща на част от въпросите, засегнати от е, някои от другите колеги. Този регламент трябва да подкрепи уверие, доверието на гражданите, които да могат да вярват е, в е, гражданската авиация. Радвам се, че Жорж Бар подписа това изменение също. Доверието на пътниците е ключов въпрос. Благодаря. Днес е Маркус Пипер. Благодаря, Маркус Пипер. Благодаря. Докладът съдържа много положителни елементи. Някои от вас казаха, че много от измененията не спазват принципа на субсидиарността, но голямата част от измененията, според мен, искат да премахнат дублирането на функции, като например сертифицирането от ЕАЗа. В много сфери това не е нужно, тъй като това се прави на други нива и то е успешно. Вече имаме стандарти и няма нужда ЕАЗа да се занимава с тях. Да, в определени случаи може би но не, това не трябва да бъде само тяхна компетентност. Финансирането на ЕАЗа с такси, това също е проблем за мен. Наземни услуги също. ЕАЗа трябва да не нарушава вече съществуващо законодателство. Този регламент трябва да направи разграничение между големите и малките летища. Трябва да се въведат прагове така, щото не всички да подлежат на един и същи, най-съща бюрократична тежест. И не са яла има думата. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика и да му пожелая успех с този доклад. Зная, че той работи сериозно, що се отнася до измененията. Излязахме с изменения, свързани с прехвърляне от една държава в друга. Важно е тези компетентности да бъдат компетентности на ЕАЗа. Също така, как трябва да се управляват е, тези процеси с евроконтрол. Отвъд околната среда и безопасността, въпроси като социалните проблеми или условията на труд – също не бива да се забравят. Това оказва въздействие и върху последните инциденти и аварии. Не бива да забравяме за безопасността на хората, които работят в агенцията. Важно е също така и да се признаят условията на екипите и управлението не би трябвало да пречи. Важно е също така да има консултативен орган за всички заинтересовани страни. Също така е необходимо да има непрекъснат диалог, за да се избегнат изненади и големи проблеми. Що се отнася до задачите и седалището, също така трябва да се работи по тези въпроси с оглед на бюджета. Danke sehr, jetzt Jackie Foster, aber nur eine Minute, denn die zwei Minuten... Джеки Фостер има думата, но само за една минута и след това две минути за докладчика. Извинявам, сега съм докладчик в Сянка. закъснявам и два часа полета от Манчестър. Летях с Brussels Airlines. Много е важна тази тема и затова исках да говоря. Нямам намерение е да мина през всичките 1100 изменения. Аз самата съм подала доста изменения. Взех предвид коментарите на въздушното движение, на производителите, на авиокомпаниите. Не чух господин Маринеско в началото, но имаше някои важни въпроси, които повдигнахме на застанията на докладците в Сянка, свързани с наименованието на агенцията, промяната на това име, както и финансирането или кръстосаното финансиране, т.е. финансирането, което ще дойде от Евроконтрол. ЕКР не подкрепя промяната на името на агенцията, нито подкрепя кръстосаното финансиране. Наземните услуги Смятаме, че индустрията има чудесни стандарти и няма нужда да се пипат. 75 изменения съм направила, сега няма да ги засегна всичките, но се надявам докладчика да ги вземе предвид. Не бива да се забравя, че това не е документ свързан с социалната политика. Това е технически регламент, който трябва да бъде коригиран, защото нещата са се променили, безпилотните средства са само част от промените. Имаме нужда от един резултатен документ. И се надявам докладчикът да вземе предвид част от сериозните коментари, които бяха направени от докладчиците в Сянка и да ги включи. И тогава, евентуално, може да стигнем до някакви заключения. Очакваме компромисни изменения от ЕКР. Това е позицията на ЕКР сега. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Йенс Нилсен. Благодаря. Ще засегна два въпроса, свързани с измененията. Ако прехвърлим информация към ЕАЗа, то тогава направо да затворим звеното, което прехвърля тази информация и повече не я ползва. ЕАЗа е агенция, която е най-подходящата, смятат европейците, за въпросите, свързани с авиационната безопасност. Има национални органи в съответните държави и след това има друга агенция в седалището на авиолинията. Ако двете агенции не постигнат съгласие, няма да има полет. Така че Аза трябва да има много силен мандат, за да може да, приеме, да поеме тя спора в тези случаи. Преди да дам думата на Европейската комисия. Актовете по делегация. Всеки път ни се казва, това са технически въпроси и затова ще имаме акт по изпълнение. Ние решаваме дали са технически или политически. Това е наше право по Лисабонския договор. Всеки път Имахме го и по доклада Белет и по други. Борихме се дълго време, докато прокараме становището си, но сме доста стриктни. Знаем, че съветът и комисията искат да не участваме но ако имаме силна позиция, те няма да успеят. Ние сме тези, които решават кое е техническо и кое е политическо. И няма някой да ни налага нещо друго. Давам думата на комисията и може да кажете нещо и за актовете по делегация. Благодаря председателю, благодаря на господин Маринеско, благодаря, че ни давате думата да кажем няколко думи за това какво се случва по това досие. Много се радваме, че има такъв бърз напредък по него И да, има много изменения, но има подкрепа за предложението на Европейската комисия. Надяваме се голямата част от тези изменения в идните дни да стигнат до компромиси и ще дадем своята подкрепа, ако това е нужно и полезно. Няколко елемента, които ще подчертая без подробности. По-нататък ще имаме възможност да кажем с кои изменения сме съгласни и с кои не. Но, какво искам да подчертая? Защита на околната среда на първо място. Това вече е в мандата на ЕАЗа. Ние не променяме много, но това, което искаме да променим, е да кажем да, спазваме всички правила на ИКАО, за околната среда, но трябва да има и други разпоредби за въпроси не покрити от законодателството на ИКАО и понякога е нужно малко човек и да се отклони от тези стандарти на ИКАО. Навсякъде по света се подхожда така. След това социалното измерение. Знаем откъде идват тези изменения. Има безпокойство сред представителите на летателните екипи. Но има ограничения какво може да се направи в този инструмент. Нямаме правно основание, което да дава възможност да се справяме с, с, с въпроси, свързани с договорното право или трудовото право. Когато правим правила за безопасност, винаги говорим и за умора, говорим за здравето на екипажа и това ще си остане така. След това за безпилотните средства. Е нова глава в това предложение. Има много изменения, които подкрепят е, философията, която предлагаме. Не има силна силен орган, който договаря пазара за тези средства, но няма да подкрепим изменения, които изключват определени части от пазара или които ще върнат част от елементите на национално ниво. Не е нужно това, не е оптималното решение. Разбира се, има въпроси в парламента, какви са правилата, доколко са нужни, няма ли свръхрегулация. Каза го един от депутатите, ще има прототипен регламент, разработен от ЕАЗа и публикуван в близко бъдеще, за да може да се види на къде вървим и да знаете какви са правилата. Много от изпълнените са свършени и с връзката между агенцията и Евроконтрол. Както каза и господин Маринеско, не даваме на ЕАЗа нови правомощи в областта на управлението на въздушно движение. Това вече беше ставано през 2009 година. Тук целта ни е да дадем възможност за финансиране на някои от тези дейности на ЕАСА, което не значи, че с а, таксите, които се а, налагат и това няма да са средства, които се отклоняват от Евроконтрол, между другото. Този вид дейности винаги са се финансирали от потребителите, ползвателите им, така че възнамеряваме да запазим системата на финансиране чрез такси, без да отнемаме финансови средства от Евроконтрол. А относно различните правомощия и задачи в а, а, настоящата регламента се разпореждат правомощите и задачите на ЕАСА, а не на Евроконтрол. Както ми припомни госпожа Пройс, в момента се опитваме да разпределим ясно правомощията между ЕАСА и Евроконтрол след прекратяването на преходният период. Това е тъй наречената пътна карта, която ще приключи през есента и се надявам да ви да доведе до повече яснота и да отговори на притесненията ви в тази област и ако останат неразяснени е, правомощия между ЕАСА и Евроконтрол, те трябва да се разрешат в споразумение между Европейския съюз и Евроконтрол, а не в законодателен акт на Европейския съюз. защото вече има такова споразумение. Радвам се, че е, се постигна до голямо съгласие по отношение на финансирането. Има съгласие за един по-добре балансиран бюджет. Има консенсус и е, по правилата, които залагаме. Една от основните промени, които предлагаме в регламента е правилата да се основават на постигнатите резултати. Тоест да имаме една по-гъвкава система, предвиждаща по-малко санкции, която да е по-ефтина и да да облагодетелства иновациите. Така че се надяваме да не се прилага подход, който да се основава повече на санкциите по отношение на наземните услуги, например. Искаме да има една система, основаваща се повече на постигнатите резултати и насърчаването на иновациите. Дава се възможности за създаване на нов сертификати за нови категории служители По въпроса за ролята, която може да играе ЕАЗа в международен план. Обедени сме, че агенцията играе важна международна роля. Разбира се, трябва да останем в правомощията, разплодени от договорът Лисабон по отношение на международното представителство на Европейския съюз. Това са основните ми коментари, господин председател. С удоволствие очакваме по-нататъчното ни сътрудничество в последните няколко месеци. Благодаря ви. Аз сега давам думата отново на нашия докладчик, господин Магинеско. Благодаря ви. Не, не правите. Държа да ви уверя, че ще обърна внимание на всички изменения и на всички аспекти, а именно полети над конфликтни золи, безпилотни възхоплвателни средства. За мен всички тези теми са важни и съм готова да приема всякакво предлож... всички предложения, свързани с тях. А въпроса за евроконтрол, държа само да заяви следното. Няма ли покриване между правомощията на ЕАС и Евроконтрол, освен в частта от регламента, свързана с управлението на въздушния на възхоплаването. Евроконтрол играе ролята на орган, който наблюдава и контролира, за което се плащ, плащат ползващите се услугите. И от 2009 година той се занимава и с регламент в тази част от сектора. И през 2009 година ние гласувахме регламент, с който тази част от управлението на въздушното движение беше отнета от Евроконтрол и е прехвърлена на ЕАСа. така че няма никакво припокриване. Това са две съвсем различни институции. Едната е Европейската агенция ЕАСА, а другата е агенция международен орган, който не е само на Европейския съюз. Трябва да го отбележим. А сигнали ли се до финансирането, винаги се сблъскваме с много силна лобистка дейност. Срещнах се с господин Бренер, и му казах, че съм сходен да а, разгледам всякакво предложение, но искам да видя бюджетата на а, Евроконтрол с а, подробната му разбивка, за да видим къде точно отиват събраните такси. Така че, по мое мнение, предложението на Европейската комисия в това отношение е напълно уместно и правилно. Продължавам да чакам а, отговорът на Евроконтрол но аз искам да видя конкретните бюджетни редове от техния бюджет, от бюджета на Евроконтрол, за да видим къде точно отиват парите събрани от такси. По въпроса за безпилотните, безпилотните въздухоплавателни средства, госпожа Прой, започваме да работим по темата още есента на миналата година. Предвидена е среща за следва... дата следващата ни среща Аз имам проблем с определената дата, но пък всички колеги, които проявяват интерес, могат да се присъединят към нас. Ще се опитам да изготвя компромисите до края на идната седмица и да ги изпратя на колегите. Предлагам да имаме заседание с докладчите в сянка всяка седмица след края на лятната вакансия. но а, ще се срещна и с, с словашкото председателство, за да стане много ясно и какво те възнамеряват да предприемат. Надявам се да не решат да отложат досието, но ако го направят, тогава пък няма смисъл и ние да бързаме. И това трябва да се изясни. Защото, както беше казано не еднократно, досието е много важно, много техническо, но с това е много важно политическа гледна точка, така че трябва да се погрежим за него. Благодаря ви. Благодаря ви. Разбира се, качеството е по-важно от скоростта на работа. Желая ви успех по работата с, с всички тези изменения и в изготвянето на компромисните изменения. Продължаваме към точка 6, доклад относно прилагането на директивата за почтските услуги. Нашия докладчик е Маркус Фербер и му давам думата. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Съжалявам, че бяха внесени само 250 изменения по моя доклад, а не 1100, както по доклада на господин Маринеско. Но това сигурно се дължи на самото досие. Струва ми се, че по досието на господин Маринеско работим доста по-бързо, отколкото по въпроса за почтенските услуги. председателя. Бих искал да ви помоля да напуснете залата, възможно най-бързо, за да имаме нужната тишина и да може да изслушаме господин Фербер.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 nicht alle gegangen sind, lohnt sich jetzt noch weiterzumachen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. И така, след като всички допуснаха залата, които не се вълнуват от темата, можем да продължим. Докладчикът. Впечатляващо колко много хора могат да влязат в тази зала и толкова бързо да я напуснат. Но нека се върнем на почтенските услуги. Е, разглеждаме доклада за прилагането на директивата, прията преди два мандата през 2003 година. Съгласно разпоредбите на директивата, Европейската комисия ни представи своя доклад, а ние излизаме с становище. Някои от измененията, които бяха предложени, се стремят да преструктурират почтите услуги в Европейския съюз, но не това беше целта на това становище, така че благодаря на докладчите в Сянка, които ме подкрепиха в опитите да запазим фокуса на проекто становището. Някои от внесените изменения също така ни, помог, ни позволиха да изготвим компромисни изменения. За сега имаме 22 такива и се надявам те да се ползват с голяма подкрепа на колегите. много от измененията са свързани е, с, с универсалните почтенски услуги. Както знаете, това е един от основните характеристики на почтените услуги, техният универсален характер. И се радвам, че разписахме черно на бяло фактът, че универсалните услуги, заложени в директивата, трябва да бъдат запазени, че не може да се предвижда заличаване на тази част от разпоредбите на директивата. И а, трябва също така да се подчертае фактът, че концепцията за универсална услуга продължава да е важна. Даваме си сметка, че всеки гражданин на Европейския съюз трябва да има достъп до почтенски услуги. Но също така е факт, че в 28-те държави и членки на Европейския съюз директивата се прилага по много различен начин. Поставя се въпроса за историческите почтенски оператори и новите оператори, предоставящи почтенски услуги. И ми се струва, че в случая Европейската комисия може да изиграе много по-активна роля, получвайки положението в отделните държави членки, установяване на случаи на нарушаване на разпоредбите на директивите, на директивата. Директивата за спортските услуги дава известна гъвкавост, но тази гъвкавост все пак се вписва в определена рамка, която не бива да бъде надхвърлена. И тук мисля, че също постигнахме много добър компромис в компромисите си изменения. Независимостта на националните регулаторни органи също е много важна за нас. Важен е и въпроса за оперативната съвместимост, която се подчертава нееднократно в компромисните изменения който ще ни помогне също така да завършим изграждането на единния пазар в сектора. По въпроса за доставките на пакети и колети, както знаете в момента, има нов, закон, ново възглавно предложение на Европейската комисия и се радвам, че това досие попада по помощята на нашата парламентарна комисия. Поздравлявам нашия председател за постигнатият успех, защото наистина си беше успех. Нееднократно съм участвал в заседанията на съвет на председатели на парламентарния комисия, в качеството си на председател на комисията ЕКОН и знам, че никак не е лесно да се печелят подобни битки. И накрая бих искала да благодаря на всички колеги, които допринесоха за работата по това е проекто становище и в частност на докладчите в Сянка. Миналата седмица отделихме доста повече време от предвиденото на тази тема, но тъй като имахме всички необходимото време на наше разположение, успяхме да изготвим един много добър, според мен, текст. И въпреки всички аспекти, свързани с а, новите средства за комуникация и а, електро новите аспекти на електронната търговия, почтовите услуги продължават да са важни, продължават да са важно средство за общуване е, между хората. И е, че все пак понякога човек по-лесно се изразява с а, лист хартия и писалка в ръка, отколкото с а, ограниченията брой знаци на един СМС, например. Още веднъж благодарим на всички колеги за приноса и сътрудничеството. Надявам се Европейската комисия да се вдъхнови от някои от идеите, заложени в нашия текст, а не за да изготви някаква цяла нова директива, а просто за да изпълнява по-добре своите функции на надзорен орган на този важен сегмент на единият пазар. Много ви благодаря вече се усеща, че почваме да закъсняваме с дневния ред, така че давам по две минути за докладчите в сянка и една минута за останалите. Както каза докладчика, бяха внесени 235 проекто изменения по текста, но едновременно с това не бива да забравяме колко важен и всеобхватен аспект имат почтенските услуги, да засягат различни економически сектори. Така че благодаря и на докладчика и на докладчите в сянка за работата по този доклад трябва да се гарантира усечивостта на задължението за доставяне на универсални почтенски услуги, което значи запазване на минимални стандарти, като едновременно с това се спазват националните особености и географските особености на отделните държави членки. За целта е нужна известна гъвкавост при прилагането на директивата за почтенските услуги. Прав сте, трябва да гарантираме, че държавите членки не надхвърлят заложената гъвкавост, но предупреждавам различни политически групи да не гласуват за някои изменения, в частност за изменение 55-то, което нарушават това равновесие, тъй като засягат теми, които очевидно не попадат в приложното поле на директивата. За нас тази тема беше доста сложна за обсъждане, но благодарим за, за проявеното сътрудничество. Субсидиарността е сложна тема всеки път, когато се стигне до гарантиране на конкурентоспособността. Директивата за почтите услуги трябва да помага за защита на основните интереси на потребителите и на гражданите, а не да ги намалява. А в областта на почтовите услуги, както и всички останали области на защита на потребителите, едно е записано в законодателството, а друг други въпроси, как се прилагат тези разпоредби на практика. Така че ви призовавам да се замислите много внимателно за този аспект и да гласувате за изменението, които предвиждат допълнителни механизми за разрешаване на спорове в случай на нарушаване на правата на потребителите, но само когато това е наложително. А, в становището на колегата Джордж Бах за комисията по заетост се споменава важните аспекти, свързани с които трябва да бъдат включени в този проект от доклад. Като, например, спазване на основните трудови права на работещите в сектора. Това е друг важен аспект, който трябва да бъде разгледан, ако искаме да има истинска конкретна способност и равнопоставеност в сектора. Ефикасните почтенски услуги в Европейския съюз изискват а, надежна работна ръка, на която се гарантира необходимата сигурност, така че се надявам да защитите измененията на комисията по в областта. Джеки Фостер. Благодаря, господин председател. Благодарности и към отдавнашния докладчик, който заслужава медал. Благодаря ви, Маркос. Наистина заслужавате накада. Работата, която извършихте и фактът, че работата е извършена и признаването на промените в почтенските услуги – е нещо, което високо оценява тук и не само от нашата политическа група. Това се отразява и в измененията в предложенията за компромиси. Така че ние, нашата група, ще гласуваме като цяло за. Един от ключовите въпроси за нас беше задължението за предоставяне на универсална услуга. Сега държавите членки вече признават, че това е необходимо. Но ние също така всички виждаме, че през последните 10-15 години системата за почтенски услуги се е променила радикално. Също така правилно се подчертава, че пазарът е движеща сила за промените. И също така е много важен а, текста за новите технологии и използването на безпилотни летателни средства. Така че много е важно, че бяха отчетени всички важни аспекти, така че благодарност и поздравления към докладчика. Благодаря, Павел Теличка. И аз искам да благодаря на докладчика. Смятам, че работата ни беше полезна и ефикасна. Алте иска да види един добре функциониращ пазар за почтенски услуги, който служи на потребителите. И този пазар следва да отчита спецификът на 21 век. Докладчика и докладът признават това, че има промени, които са актуални за състоянието през 21 век. Също така е важно е да се гарантира високо качество на услугите, като се предоставя и определена степен на гъвкавост. Разбира се, искаме да бъде подчертана силната роля на националните регулаторни органи. Искаме да се засили прозрачността и повече да се знае за трансграничните доставки. Това, което искаме също да се осигури, най-вече е справедлив пазар. Справедливи условия за всички участници на пазара. Защото необходимо е да се осигуряват универсални услуги и всичко това, което няма да доведе добри резултати, е протекционизма. И Разбира се, ни говорим на всички нива, че е важно да се укрепва вътрешния пазар, но виждам, че някои изменения вървят в противоположна посока. Не трябва да се допуска това, ако искаме наистина пазара да се развива. И накрая, първо, би било добре, за да бъде по-ясен текст е винаги да се придържаме към нашите правомощия. Понякога сме твърде амбициозни и внасяме изменения, които навлизат в правомощият на комисията по заедостта. Въжи и обратното. Готов съм да гласувам за всички, с изключение на едно компромисни изменения. Това въжи и за моята политическа група. И още веднъж благодарности към докладчика и с нетърпение очаквам гласуването. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, от името на ГУЕ. Енгел и от името на докладчика от нашата група благодаря на докладчика и на всички групи за усилията положени по време на преговорите. Видяхме, че това е един сложен доклад, защото предизвикателствата пред сектора на почтенските услуги и приложението на директивата се срещат с големи различия, както в държавите членки, така и в различните политически групи. Ние се стремихме да подобрим текста, като подчертаваме най-вече отчитането на специфичните, конкретните географски и демографски характеристики на всички държави членки, необходимостта да се гарантира универсална услуга, устойчивост и спешното решаване на нискокачествените и нетипичните видове заето с този сектор. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Карима Дели. Мерси, месю. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се извиня от името на колегата Еванс, която не може да присъства на заседанието днес. Тя ме натовари с а, приятната задача да ви предам какво мисли тя за доклада ви, господин докладчик. Най-напред тя държи да ви благодари за свършената работа и за доклада. Вярно е, че нашата политическа група внесе редица изменения. Първата група се стремят да подчертаят колко важно е да има по-качествени почтенски услуги по цялата територия на Европейския съюз, да не забравяме и най-отдалечените и изолирани региони. Нашите са много важни. Втората важна за нас тема е заедостта, правата на работещите. И на трето място, по отношение на 22-та компромиса, сме склонни да подкрепим около 20 от тях. Ще гласуваме текста като цяло и ви поздравяваме за свършната работа. Ела, Юто. Grazie Presidente. Allora, io faccio sicuramente i complimenti al rapporto. Искам да поздравя докладчика за отличната работа. Ще подкрепим този доклад, който прилага директивата. Вземат се предвид някои аспекти, които се опитахме да включим със своите изменения. Първо, опазване на трансграничния транспорт. Внимание се обръща на този въпрос. След това гъвкавостта. В първоначалната директива тази гъвкавост не бе достатъчно засегната. Опитахме се да говорим за отдалечените места, както и връзката с тях. За тях сме съгласни, що се отнася до гъстотата на населението, не сме съгласни. И за това имахме някои въпроси тук що се отнася до опазване правата на работниците. Трябва да се обърне внимание на тази тема, тъй като има проблеми с социалния дъмпинг. Тук не бива да забравяме, че много предприятия, които дават частни услуги, не винаги опазват правата на работещите. След това новите технологии и използването на безпилотните средства. Да, ние сме за такива нововъведения, но е важен стимула за ползването на тази технология. Да, трябва да им помогнем, но трябва да се внимава, за да не се изкривява конкуренцията и пазара. Пазарът трябва сам да се регулира и не би трябвало прекалено да се дава възможност за ползване на тези услуги в ущърп на онези, които биха искали да използват не толкова нови технологии. Още нещо. Връзката с потребителите. Да се върне доверието на потребителите, като има качествени услуги и ефикасност. Благодаря. Danke sehr. Die nächste ist Marie-Christine Arnautu. Merci, Monsieur le Président. Marie-Christine Arnautu. Благодаря ви, господин председател. Както знаете, политическата група, която представлява, много държи на защитата на обществените услуги, в частност на почтенските услуги. Ето защо, разбира се, се противопоставям на най-очевидната последица от тази нова тази реформа, а именно окончателното унищожаване във всички държави членки на обществените почтенски услуги, а именно услугите за всички и най-вече услугите за най-изолираните граждани и гражданите в най- уязвимо положение. Внесоха редица изменения, но те бяха отхвърлени чисто и просто, защото идват от нашата евроскептична политическа група. Единствените изменения, които влязоха в компромисните изменения, са идеологични изменения, проевропейски, профедералистски, с няколко малко изключения, идващи от политически групи, които твърдят, че са прогресивни или които са по теми, които са чисто и просто смехотворни. Надявам се, че Брексит ще ви отвори очите, но изглежда да се случи точно точно обратното. Този доклад е много вреден. С измененията, които предлагате, ще стане още по-лош. Ето защо няма защо да се изненадвате, че се засилва гнева на народите в Европа. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин председател, бих искал да ви благодаря и също така искам да дам висока оценка на колегата за изготвения доклад. Има три най-важни неща. Универсалната услуга трябва да се запази без никакви промени. Вторият важен аспект е свързан с регулаторните органи и либерализирания пазар. Смятам, че много важно да има регулаторни органи във всяка държава членка, които да са независими. И третия важен аспект е социалното измерение, тъй като съм и член на комисията по заедостта и много се радвам, че измененията на комисията по заедостта са отчетени докладчика. Изабела Демонте, искам да благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за извършената работа. От моя страна искам да подчертая няколко елемента. Първо нещо обективно, фактът, че има намаляване на основната услуга, т.е. доставката на писма е основната услуга. И това трябва да ни насочи към друга оценка не такава, каквато сме давали в миналото. И след това основната економическа дейност вече се е превърнала в нещо маргинално. Предоставят се други услуги, които са се превърнали също в допълнителни, които са били допълнителни, а сега всъщност са основни, що се отнася до приходите на почтенските услуги. Това е в ущърп на дигитализацията, както и на потребителя до известна степен. Трябва да говорим от една страна за устойчивостта на такава дейност с поддържането на една услуга, която е универсална и е право на всички да могат да се възползват от такава една обществена услуга. Така че аз просто исках да подчертая това. 54-ти член, според мен, може в този смисъл да го каже. Това го, каза, това го казаха колегите и в компромиса, който постигнахме. Говорим за дигитализация, да, но това е важно в периферните, отдалечените зони, но това може да върви ръка в, за ръка с по-голяма гъвкавост. На второ място не бива да забравяме факта, че държавите членки предлагат различни услуги в отделните територии. В този смисъл трябва да дадем достатъчна гъвкавост на отделните държави. Благодаря. Danke sehr für die Kommission. Сега комисията. Има думата. Заповядайте. Благодаря ви за възможността да се изкажем. Благодаря на парламента за работата по този доклад по собствена инициатива. Както беше посочено и в доклада на комисията от миналата година, Почтенските услуги се извършват основополагащи и понякога дори радикални промени, свързани с цифровизацията на економиката. Независимо от това, пощенските услуги имат важна роля. Комисията стигна до заключението, че директивата за пощенските услуги е основа – и има достатъчно гъвкавост за тълкуването и прилагането и от страна на държавите членки. Също е времено, предвид промените на пазара, необходимо е да се следи за това какви са тенденциите, свързани с обема на услугите. С радост можем да кажем, че преди две седмици бях публикувани статистическите данни, свързани с почтенските услуги на сайта на комисията. И имаше също така обсъждания, свързани с предложение за регламента за трансграничните услуги по доставка. То беше публикувано през май. И приветстваме това, което се каза тук. Ние също така смятаме, че пазарът и конкуренция са много важни за насърчаване на ин... иновациите. Комисията е, видях, че има значителни промени в такива дейности, като проследяване на писмата и пратките, дейността на доставчиците. Комисията също така работи и с искането за стандартизация от страна на Европейския комитет по стандартизацията и така, както казах, работим по трансграничните доставки на колети и колетни правки. За нас е много важно да бъдат независими националните регулатори. През 2010 година комисията създаде Европейски орган за координация на дейността на регулаторните органи. Наскоро състоя пленарно заседание на този орган в София. Имаше и семинари, разглеждащи въпросите на осигуряване ефикасността и резултатността на работата. Тук беше спомената и заедостта. Това също така е много важно и това беше посочено в становището на комисията по заедостта. Казва се, че е необходимо да се прилагат съответни процедури. Ние знаем обаче, че работните условия се променят и за това искаме да предложим в регламента за трансгранично доставяне на полетни пратки да се отдели особено внимание на условията за заедност. Благодаря ви много. Благодаря ви много за извършената работа. Благодаря. Сега докладчик отново има думата. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на всички за добрите думи. И искам да постигна компромис по различните предложения, без, разбира се, да забравим за основната цел на директивата. Стремя се да изведа на преден план всички важни аспекти. Идеята за универсална услуга е изключително важна като принцип в почтенските услуги. Почтенските услуги трябва да бъдат публични услуги, но също така не трябва да забравяме за различните видове почтенски услуги. В рамките на универсалната услуга също така има място за конкуренцията. В директивата нищо не се говори обаче за този аспект. Важно е да се посочи, че някои колеги може би имат по-различни представи от това какво са почтенски услуги, какво е универсална услуга. Но много се радвам на това, което чух тук, защото като че ли има общо убеждение, което се споделя от всички политически групи. Разбира се, ще бъдат прияти нови законодателни актове, директивата за доставките на коледни пратки. Разбира се, тогава ще работим подробно по този конкретен въпрос. Ще работим и по трансграничното измерение на почтенските услуги. Благодаря ви за положителните отзиви. Надявам се, че ще стигнем до конкретни решения. Благодаря ви. Утре ще гласуваме по този доклад и така сега преминаваме към следващата точка от дневния ред общ бюджет на Европейския съюз за финансово 2017 година, госпожа Изабела Демонте. Благодаря. Няколко думи за съдържанието. От част транспорт, от част туризъм. Що се отнася до транспорта? ФСИ не постигна очакваните резултати – в комисията многократно сме го виждали това. Орязаха се фондовете от ЦЕФ или инструмента свързване на Европа. Не трябваше изобщо да се случва. Иска ни се обаче тези средства трябваше да отидат за транспорт с добавена европейска стойност. За целите на устойчивостта е много важно да се премести пътния транспорт към железопътен и морски такъв. Поради тези причини трябва да има адекватно финансиране на развитието на автострадите или магистралите по морето. Преместването към железопътния транспорт е свързано и с развитието на железопътната агенция. Трябва да има финансиране, което да е адекватно на нейната роля. След това за околната среда, може да говорим тук за устойчивост, за економии също. И би трябвало да има цели, които да са добре фиксирани, а те са от КОП 21 трябва да има също и добро управление на логистиката на Съюза. Следва туризма. Одобрихме една резолюция в Европейския парламент. Е, пленарната зала е одобри, така че нещата върват в същата посока. Говори се за въвеждане на конкретна бюджетна функция или ред е, за туризма за да има по-голяма прозрачност, за да стана ясно колко искаме да инвестираме в е, тази важна част от нашата економика. След това финансирането на Европейския съюз и предоставянето на информация на всички езики. Искам да благодаря тук на Европейската комисия. Знам, че тази работа отдавна почна и вече наистина го виждаме е, като плодове от труда на комисията. Говорихме за отдалечени райони, селски райони и така нататък. Те са част от това становище, тъй като това е един основен стълб на Европейския съюз. Искаме да насърчаваме богатство в тези райони, които са най-слабите ни зони. За това трябва да има средства за реклама на тези региони. И накрая трябва да се улесни достъпа на лица с увреждания до туристическите обекти, за да има и десезонализация в туризма. Генерали, обяменти, диспозиция. Е, има и други елементи и с удоволствие ще дам повече подробности. Благодаря. Danke sehr. Jetzt Marianne. Благодаря ви. Господин Маринеско, имате думата. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Мисля си, че като говорим за всички аспекти, отнасящи се до дейността на нашата комисия, ще се съсредоточа върху бюджет за 2017 година. Той е много важен, защото знаем, че редица агенции ще трябва да бъдат подкрепени финансово и комисията се стреми да намери средства за тях бюджет. бюджета. Трябва да се реорганизира бюджета, защото няма да има допълнителни средства. Вече се знае, че средствата ще са по малко отколкото през 2016 година, така че трябва да сме много внимателни, когато става дума за парите за транспорта. Смятам, че много ясно трябва да поискаме да бъдат допълнителни пълнени средствата от вътрешните бюджетни пера на комисията с пари от финансовите механизми, финансовите инструменти. И комисията ще намери пари за финансиране на финансовите инструменти, но трябва да се намерят пари. В Страсбург чухме от комисията, че има само 1 милион. In my opinion, should be the last call. Next. Мисля си, че последната покана за заявки ще се отправи следващата година и тогава ще трябва всички пари да са на разположение. Така че това е моето предложение. Разбира се, важно е да се обърне внимание на вътрешните водни пътища и на това какво може да се направи в тази насока. Същото уважи за европейската система за управление на железопътно движение, също така инициативата за преминаване все повече към железопътен транспорт, която също изисква финансиране. Така че благодарности още веднъж. Благодаря ви, господин Теличка. Вие имате думата. Господин председател, благодаря ви. Но, за съжаление, трябва да напусна залата сега, тъй като имам друг ангажимент. Благодаря ви. Добре. Госпожа Килонен. Карима Мерси, месье Благодаря ви, господин председател. А виждам, колегите ги няма. Ще си позволя да си изкажа малко по-дълго. Благодаря на докладчика. Като цяло съм съгласна с а, това, което казва доклада си. Съгласна съм с определението от ваши приоритети. Нашата група е съгласна с повечето от тях, но имам няколко въпроса и няколко елемента, на които бих искала да обърна внимание. До година, 2017 година, ще изтекла една година от референдума, който преживяхме. И според мен е подходящият момент да подчертая, че искаме един истински помирителен бюджет. Тоест, длъжни сме днес да отразим в бюджета усилията, които иска да положи Европейската комисия, които после трябва да се приложи и към европейските институции. Но трябва също така да се померим и с гражданите. Транспорта е една от най-важните за тях теми в ежедневието им. Как смятате да го направите? Втори въпрос. По въпроса за транспортна мрежа, ние по принцип сме добре настроени към трансграничните проекти, но искаме големите проекти да са свързани и с по-малките проекти, с разрушаващи се към липсващите връзки. И мисля, че тук трябва да се подчертае този факт. По въпроса за механизма за свързване на Европа, аз също бих искал да се запази бюджета за механизма, но си спомняте какъв беше контекста бяха отклонени средства от механизма за свързане на Европа към плана на Юнкер. Аз нямам никакви проблеми с това, че трябва да финансиране за плана на Юнкер, но се сблъсквам с проблеми, когато се оказва, че половината от проектите по плана Юнкер всъщност са проекти за разширяване или удължаване на магистрали, което пък напълно противоречи на целта на Европейската комисия за намаляване на въглеродния отпечатък на транспорта. И ако а, чрез а, тези уж стратегически инвестиционни планове Европейската комисия не възнамерява нито да разработва интермодалните връзки, нито устойчивите градски транспорта, нито други подобни проекти, а пък пък Погледнете, погледнете и печета защита на пътниците, който е направо неприемлив. Очевидно, че тук има все пак някакви проблеми. И ми се струва, че това са елементи, на които би трябвало да обърнем повече внимание. Друг елемент, който ми се стори много интересен, интересен във вашия доклад е, че не накрая обръщате интересно внимание на разработването на железопътния транспорт. И действително трябва да настояваме за този факт. А именно, държавите членки не инвестират достатъчно в поддръжката на ЖП инфраструктурата. Ето защо трябва отново да се инвестира в железопътните инфраструктура, които са важни от общоевропейски европейска гледна точка. А освен това, както знаете, вече гласувахме техническият стълб на четвъртият ЖП пакет и ако искаме да има да постигнем облагите в дългосрочен план, заложени в този технически стълб, трябва да се започне с инвестиции, подобряващи сигурността и оперативната съвместимост на ам, подвижният материал. Така че е, трябва на подвижен състав, е, който се използва ЖП инфраструктура. И това също е важен елемент, който трябва да има предвид комисията. И също така не бива да забравяме, че прехвърлянето към повече железопътен е, транспорт няма да стане от само себе си. Трябва да се положат усилия за подобряване на инфраструктурата на гарите, подобряване на оперативната съвместимост. И мога само тук да настоявам за засилването си аспект в доклада ви и е, господин председател, извинявам се, за че малко повече време е от него необходимото, но трябва да се сложи акцента и върху новите технологии, защото има нови е, актьори в, в сектора на транспорта, който предлага нови е, решения, цял един е, набор от нови решения, които да заместят автомобилите. И въпросът ми е как точно подпомагаме на тези хора, които ще измислят транспорт за бъдещето да се развиват. Благодаря ви, господин председател. Е Благодаря ви. Даниела Юто. Dann Мари Кристина Ноти. Кристина... Мари-Кристина Ноти. Благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с, с а, докладчикът, в който, в, с доклада, като се твърди, че Европейският фонд за стратегически инвестиции към момента дава незадоволителни раз, е, резултати и че средства от механизма за свързана Европа не бива да се използва финансиране на ЕФСИ. В доклада също така се споменава, че е важно голяма част от транспорта на пътници и товари да се прехвърли от е, автомобили към железопътният е, транспорт и че трябва да се вписваме в контекста на четвъртият пакет железопътният транспорт, който ще гласуваме през есента. Но именно защото е най-развита европейско законодателство в областта на, на сухопътният транспорт, се прехвърля в момента транспорта от сухоземен транспорт към железопътен. Знаете също така, че това ще се отрази и върху работната ръка, заета в областта на ЖП транспорта, който ще позволи известна връщане на равновесието. А по въпроса за беженците вече казах каквото имах да кажа като докладчик по становището в комисията Либе и докладчик по Европейската агенция за морска безопасност. Но за пореден път консенсуса а, в тази парламентарна комисия доведе до отхвърлянето на моят доклад, просто защото аз го бях изготвила, докато в крайна сметка правите в момента същите предложения, но от ваше име, господин председател. Това е което имах да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Рейке. Е Благодаря ви, господин председател. Ами ще си изкажа в името на колегата, който напусна преждевременно заседанието ни. Благодаря на колегата за изготвения от нея, от нея доклад. Все пак това е един доклад посветен на бюджета и бих искал тук, освен общите позиции, които разбира се са важни и трябва да ги повтаряме непрестанно, все пак бих искал да направя няколко коментара с малко по-бюджетен характер. На първо място, докладчицата твърди, че FC не дава очакваните резултати. Не мисля, че може да твърдим подобно нещо, защото а, този план е предвиден за 3 години. Разработването на дългосрочни инвестиционни планове рядко дават резултати в рамките на 6 месеца. Така че, да, първоначалните резултати показват, че в областта на транспорта може би не сме в, съвсем в добрата, в правилната посока, но пък според мен е прекомерно да се твърди, че ЕФСИ не дава очакваните резултати. И аз, подобно на всички останали, изразих недоволството си от факта, че част от средствата за ЕФСИ дойдоха от а, механизма за свързване на Европа, един инструмент, който дава на очаквани добри резултати. Защото всъщност ЕФСИ и механизма свързване на Европа трябва да функционират паралелно и беше смехотворно да се изтегля средства от а, механизма свързване на Европа към ЕФСИ. Очевидно е, че трябва основният ни отправен инструмент в това отношение да бъде механизма Съюза на Европа и този път трябва да се противопоставим на всякакво прехвърляне на средства от него, както, както възнамерява да, направи, да направи като предложение Европейската комисия. Това за нас трябва да бъде напълно неприемливо. Радвате се, че се осъществява четвъртият ЖП пакет, но сме много далеч от там. Не само, че не е започна вече да се превръща в реалност, но дори още не сме го гласували. Така че не нека да не избързваме с приветствията относно, че твърдият пакет за железопътния транспорт. А пък, да, съгласен съм, че може да очакват бъде резултати от техническият му стълб. Още няколко коментара. Не би било зле отново да се върнем към бюджетните елементи на а, доклада и да погледнем отново глава АА и да погледнем какви са реалните е, касаещи ни части на бюджета, а не да правим само общи коментари, които са ни посипи са верни, но нямат пряка връзка с бюджета. Мисля, че сега е момента също така да отправим някои критики към предложението на Европейската комисия за финансирането на ЕФСИ, да кажем, че искаме все пак нещо да чуем и за маржовете и начини по който те се използват. Също така е важно да имаме възможност да обсъдим инструментите за гъвкаво заложени в бюджета и също така не би било зле да кажем няколко думи по една друга тема, която е пряко свързана с бюджета, именно преразглеждането на годишната финансова рамка, защото, както знаете, този преглед ще е от съществено значение за бъдещето, може би не за бюджета 2017 година, но за 2018, 2019, 2020 година. А, както знаем, бюджета за 2017 година, ако всичко се развие както очакваме, ще последния бюджет, в който ще участва Обединеното кралство със своите 4 милиарда евро, които така ще да ни дава в областта на транспорта. Господин Зил, благодаря ви. Извинете, малко закъснях, но искам да кажа няколко думи. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за изготвения доклад. Нашата политическа група винаги е подкрепила реалистични и отговорни бюджети. Също така съгласни сме с докладчика, че инфраструктурата е основа за вътрешния пазар и за предоставянето на услуги и за свободното движение на хора, стоки и услуги и очакваме наистина да имаме една всеобхватна мрежа до 2050 година. За момента обаче резултатите от транспортната политика на Европейския съюз не са задоволителни. Частното финансиране в ЕФСИ не върви в приоритетната насока, каквато е железопътния транспорт. Това въжи и за други приоритетни области. Парите не отиват в много други проекти, но не и в дългосрочни проекти, които могат да променят ситуацията с транспорта. Тоест, виждаме, че ЕФСИ не отговаря изцяло на приоритетите в транспортната политика. Освен това, виждаме, е, че се набляга повече на региони с е, повече гъстота на населението, с е, по-високо съотношение БВП на глава от населението и парите от ЕФСИ се насочват на там. Проектите на ЕФСИ отразяват мнението на председателя на Европейската комисия, заявявано през последните месеци. За нашата комисия по транспорта е много важно да се осигури това средствата от механизма за свързване на Европа да не бъдат намалявани за сметка на ЕФСИ. И отново за ЕФСИ. Опасно е това, което виждаме в средносрочния преглед. Виждаме, че основният финансов метод за големите транспортни проекти трябва да отчитат периода за следващите 7 години. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Ванденка. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, in tegenstelling tot Karima Deli ben ik van mening dat... Благодаря на госпожа Карима Дели и мисля, че колегата, на, колегата от Италия е подготвила много добър документ, обективен и точен. Сега ще кажа за ЕФСИ нещо и за свързването на Европа. Комисията по транспорт е, иска отново да си върне средствата, които ни бяха взети от ЦЕФ. Е, и Пипер, и Маринеско постоянно го повтарят. Искаме си парите от ЦЕФ. Но трябва да ги вземат от ЕФСИ, пише тук. Не знам дали това е намерението. Какво ще загубим ЕФСИ ли? Трябва да внимаваме какво пишем ЕФСИ не постигна предвидените резултати за инфраструктура. Прекалено рано е, да, прекалено рано е. Преди година обаче се стартира, може би не още, не още, господин председател. Четвърта точка, последната фраза. Вътрешното плаване в Европа трябва да бъде съживено, ама не е мъртво, че да го съживяваме. Какви са тези фрази? Трябва да бъде развито и така нататък, консолидирано, каквото искате. Така че хубаво е малко да се оправят думите. Госпожо е, Дамонте, малко оправете езика. Трябва да бъде разширено, увеличено, нов живот трябва да се даде. Благодаря. Е, Вчера бях в Братислава, където не съм бил от много години. Бяхме до Черно море, пуснахме се с каяк. Големите кораби за малко да ни обърнат каяка. Ако пътуват в обратната посока, могат да те преобърнат. Така че нещата много са се променили. Намаляло е вътрешното плаване с 80%, но трябва да се замислим. Трябва да видим как може да се подсилят нещата. Има емисии и така нататък. Тъй, че съм убеден, че нещата са правилни и е добре е да има изменение. но не мисля, че трябва да се возите на каяк на вашата възраст. Е, ако бях е, млад като вас, нещата ще да са различни. Така ли е, че хубави спомени имам? Комисията, заповядайте. Thank you, Chair. Good afternoon. Благодаря, председателю. Добър ден. Първо искам да ви благодаря за подкрепата, която последните години давате за транспортна политика и за бюджета. Искам също да благодаря на докладчика госпожа Демонте за Становището, което анализирахме много внимателно. бюджетът, който представи Европейската комисия, дава важна роля на транспортната политика, като идеята е да се насърчат инвестициите и растежа. Бюджетът за транспорт е 3,7 милиарда, бюджетни кредити задължения 3,2 или 86% ще отидат за инструмент за свързване на Европа, ЦЕФ 264 милиона за новаторство и научно-изследователска дейност. Що се отнася до някои от приоритетите, които обсъдихте и които са записани в този проект доклад, по-специално магистралите на морето и, и РТМС, искам да ви информирам, че за периода 14-15 година сме идентифицирали и дали финансиране на 80 проекта с 1,2 милиарда средства общо за тези проекти. Също изразихте тревоги по отношение на ЕФСИ. ЕФСИ играе своята роля, според нас, да се справя добре с около 12 е, транспортни проекта, 4 подписани, 8,5 милиарда, 60 хиляди работни места. Има и мултисекторни средства, част от които са отишли в транспорта. Ако сравним тези 8,5 милиарда от ЕФСИ и колко биха се генерирали от 2,2 милиарда от ЦЕФ, това е са 6,6 милиарда. Така че добре се справя. ЕФСИ. Накрая искам да спомена агенциите и съвместните предприятия. Европейската комисия знае колко е важна ролята на тези агенции. Бюджетът за Съюза, на Съюза за Агенцията за ЖП транспорт е 30 милиона на 26 миналото. Ще стигне. 185 човека щатен състав, 16 повече от миналата година. Също се отнася с Агенция за морска безопасност. Штатното разписание е 263 човека, бюджетът е 71 милиона. 40% увеличение се наблюдава в сравнение с 16-та година. Това ще даде възможност на агенцията да изпълнява задълженията си, както и новите предложени от комисията и новия пакет за бреговата охрана. Той наскоро бе прият. Бюджетът за ЖП услуги отговаря на изискванията. Штатното разписание е увеличено с 20% сравнение с 16 година. Това беше резюме на бюджета. Ако имате въпроси, заповядайте. Vielen Dank. Und jetzt nochmal die Berichterstatterin, Isabella de Monte. Благодаря. Докладчика. Grazie, Presidente. Innanzitutto ringraziamento. Благодаря. Искам да благодаря първо на всички колеги за идеите. Аз съм готова да приема всичко. Идеи, предложения, изменения, някои уточнения, свързани с бюджета. И съм готова също да отговоря на някои от исканията на колегите това в кавички помирение, което трябва да постигнем на европейско ниво, е точно свързано с инфраструктурите. Те са онези, които свързват държавите членки. Коридори, липсващи връзки, по които, както бе казано, ще има конкретни проекти т.е. подобряване на условията на живот на гражданите. Когато се подобрява транспорта, се подобрява и качеството на живот, трудовите условия на гражданите. Връщам се на ЕФСИ и планът Юнкер. Не бива да забравяме факта, че е трудно да се намери лостов ефект за инфраструктура. И когато говорим за фондовете ЦЕФ, точно там се намират проблемите, тъй като те трябва да отидат за инфраструктура и за стимулиране на ЖП сектора, който замърсява по-малко. За околната среда, както съм написала и в доклада, един важен аспект е свързан с новаторството. То може да е и във връзка с альтернативните горива. За вътрешноводните пътища, ще промера формулировката, но както знаете има някои пътища вътрешни, които са много добре развити и други, които би трябвало да бъдат подсилени и подобрени. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменения 27 юли по обяд. И така стигаме до следващата точка от дневния ред стратегията на Европейския съюз за втечнения природен газ и неговото съхранение. По доклада на ИТРА имаме становище, докладчик е... там думата на колегата. <clears throat> Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по отношение на този доклад искам да кажа две неща. Идеята е да се излезе с приоритети, свързани с диверсификация на източниците на енергия на Съюза. Имаме нужда от един по-прозрачен пазар и не толкова дискриминационен пазар. Трябва да има засилване на възможностите за съхранение и складиране на различни пристанища. Трябва да се динамизират местните и локални пристанища. Трябва да се намерят решения, които да дават по-голяма свързаност. Що се отнася до околната среда? Това е една възможност да се излезе от е, въглищата, ако мога така да кажа, за да прочистим въздуха. Бяха представени 23 изменения и с удоволствие мога да кажа, че измененията бяха включени в компромисни изменения с мнозинство. Чудесно работихме екипно, благодаря на всички докладчици в Сянка. Те направиха така, че този документ да бъде наистина стратегически в сферата на транспорта. Много важен сектор е това, енергийния сектор в който околната среда не бива да бъде забравена. Споменахме и по-добро финансиране, също така в доклада. Още искам да припомня, колко са важни пристанищата. Пристанищата са изключително важни и за износа, и за внеса, и що се отнася до съхранението на течния метан – Директивата се транспонира. Има планове за действие в отделните държави членка, членки. Всъщност те трябва да бъдат представени до 18 ноември. Трябва да се оптимизира системата за съхранение. И не бива да забравяме, отново казвам, пристанищата. Директивата за альтернативите горива ясно го казва. Добре е да се създадат а, инфраструктури от древен тип. Имаме в Мадейра, например, едни виртуални газопроводи. Имаме и сини коридори за ултрапериферните региони и за островите. Те трябва да бъдат връзка с други континенти. Необходимо е също така центровете за съхранение да бъдат изключително важни, да се създадат стимули за ретрофитинг. Необходими са и финансови стимули. Проектите от ключов, ключовите проекти от общ интерес дават възможност да се излезе на пазара на природен газ. Имаме една ос, която е изключително важна, за да може в двете посоки да се предава газ между отделните системи. Това допринася за диверсификацията и би трябвало да имаме ясна нормативна уредба, която да е единна за всички, с допъл... достатъчно извинете, финансиране, като се възползваме от международните е, споразумения за морски транспорт и ЕМСА. Намерението на този доклад е да се заложи една стратегия която да бъде приобщаваща и альтернативна. Благодаря. И аз ви благодаря, докладчикът е от Португалия и за това днес трябва да я поздравим. Поздравления за успеха с нощи. Мисля, че за първи път Португалия 65 минути без Роналдо. Немислимо. Но поздравления. Джеки Фостер има думата. Yes, congratulations. Да, наистина поздравления. A е, е, moment, please. Christine Не, е, преди не, не съм ли аз? Oui, euh, Teresa peut pas être présente. Господин, госпожа Иво Дървон, благодаря ви, нашата че Всянка не може да присъства днес на заседанието и моли да я, изчист... да я извините. Държа най-напред да поздравя португалският национален отбор по футбол. Прекрасна беше победата ви. До последно подкрепях екипа на отбора на Франция, но победата ви наистина беше заслужена. А, сега се връщам това, което ви искала да каже, което иска да каже Тереза. А, поздравява докладчика за постигнато до момента и добрите предложени компромиси. В текста се споменават възобновяемите енергийни източници и усилията, които трябва да се положат за намаляване на въглероден печатък на нашата економика. Предлага се добро равновесие за бъдеще и се почетава необходимостта от стабилен енергиен съюз в Европейския съюз и да се гарантира, че употребата на втечнен природен газ е устойчива по време на заседанието на докладчика, докладчите в Сянка, нашата политическа група искаше да внесе някои основни елементи, които са възприяти от докладчика, а именно да се гарантира добра инфраструктура за втечнен газ и да се гарантира, че новите инфраструктура, която се изгражда, отговаря на реалните нужди за втечнен газ на Европейския съюз. На второ място да се използват колкото е възможно съществуващите вече терминали и газопроводи за втечнен природен газ. И не на последно място, не е след да се припомня Европейската комисия, че Европейския парламент нееднократно е изисквал е, ясни и амбициозни цели за намаляване на емисиите от въглероден диоксид до 2030 година. Още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря, Джеки Фостер. Благодаря на докладчицата. Няколко думи само по компромис едно, мисля, че всички знаят как да вървим напред. Трябва да търсим альтернативни източници на енергия и морския транспорт е изключително важен в тази посока. Така че ясно е къде може да използваме е, альтернативни горива, ясно е къде има проблеми. Имаме известни безпокойства с някои от компромисите един от тях е отвъд и над директивата за альтернативни горива. Така че малко трябва да го пипнем, тъй като има директива за альтернативните горива и ако излезем извън определен текст, не мисля, че трябва да си го позволяваме. Трябва да внимаваме. Не трябва да предписваме и центровете за предоставяне на такива горива Пазара трябва да води всичко. Имахме една отлична дискусия за един сходен доклад. И според мен тогава бяхме свръхпредписателни, свързани с альтернативните горива, какви запаси да има държавите членки и така нататък. Държавите членки могат да кажат какво мислят. По голямата част от тях полагат големи условия, а, усилия, извинете. Така че нещата трябва да се ръководят от пазара за в бъдеще. Същото се отнася и до устойчивите решения. Смятаме, че критерият е сходен. Трябва отново пазара да намери решението. Като цяло, мисля, че нещата са добре. От гледна точка на ИТРЕ също. И мисля, че може да се стигне до ясно решение в Транспортната комисия. Отново благодаря на докладчика. Следва Юдорадос. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, u pogledu osnovne cilja strategije e, ukapljenog e, prirodnog plina. Благодаря, председателю. По основната цел на стратегията за втечнения природен газ. Може да кажем, че целта е ясна и може да стане факт. Различни групи подадаха различни изменения за използването на този газ в транспортния сектор. Говорим за масовото ползване в течнония природен газ. Въпросът е обаче какъв газ. Дали да е газ под налягане, дали да е втечнение, дали дестилационен газ. Има биогаз също. Така че кой от всички тези е най-добрият, най-полезният и най-подходящият и също така дали новите технологични решения могат да използват тези видове газ. Групата на АЛДЕ подкрепя голямата част от измененията, но според мен това, което остава неразрешено, е въпросът за масовото използване на този газ и дали това е реалистично или не. Well, thanks, Chair. Um, sorry I was a little late. I think you started a bit earlier than uh, planned. Господин Тавър, благодаря ви, господин председател. Съжалявам за закъснението. Мисля, че започна да разглеждам тази точка е малко по-рано предвиденото. Благодаря на докладчика и докладчите в Сянка за доброто сътрудничество по това досие. Подходът до голяма степен е много добър в този доклад. Например, че втечненият природен глас не бива да е, взема мястото на възобновяемите енергийни източници. Втечненият природен глас трябва да се произвежда по устойчив начин и да допринася към основната цел за декарбонизация на транспортния сектор. Също така приветствам признаването на факта, че стратегията за течнения природен газ трябва да се вписва в общата стратегия на Европейския съюз за околната среда по отношение на транспорта и по-общ контекст постигнато на целите от КОП-21. Също така трябва да се, предви... да се впише в обща стратегия за прекратяване използването на конвенционални горива до 2050 година. При все това в становището продължава да се говори прекалено досиазирано за втечнение природен газ като надежна възможност за заместване на конвенционалните горива. Въпреки, че втечнения природен газ е, е, предоставя по-добро равновесие на замърсители като серни оксиди, азотни оксиди и е, прахови частици. Все пак това си остава изкопаемо гориво и би трябвало да се смята само за преходна мярка. И това трябва да стане много ясно. В противен случай трябва ясно да се, да се подчертае, че по-високите цени за изграждане на инфраструктура и те трябва да бъдат пропорционални с ползите от употребата на втечен природен газ в транспортния сектор. В проект становище, както и в по-голямата част от компромисните изменения, целят да насърчат Европейската комисия и държавите членки да инвестират повече средства в инфраструктури за втечнен природен газ, което аз лично смятам за силно притеснително. Ето защо бих искал да се възползвам от тази възможност да, ви, да отправя едно много силно предупреждение Втечнение природен газ не може е, да ни донесе необходимата декарбонизация в сектора на транспорта и да ни помогне да постигнем целите по отношение на борбата с на климата от 2015 година. Потенциалните облаги на втечнение природен газ за намаляване на парниковите газове са доста ограничени и евентуалното инвестиране в и до повече инвестиране в инфраструктури за втечнен природен газ ще могат да отклонят средства, които би трябвало да бъдат инвестирани в възобновяеми енергийни източници и други инфраструктури, които могат в по-голяма степен да помогнат за борбата с изменението на климата. Трябва също така да разгледаме по-устойчиви варианти за възмеваеми енергийни източници и устойчива мрежа за електрификация. Също така бива да забравяме и метанът, който винаги се отделя при извличането на изкопаеми горева и което също това, което трябва да се вземе предвид, когато се обсъжда бъдещето на снешения природен газ. Още веднъж благодаря на докладчика и на вас, господин председател. Е, много ви благодаря. Gisele Брискор има думата. Господин Кох, благодаря. Благодаря и за отличните предложения на нашия докладчик, с които в голяма степен мога да се съглася. Ще си позволя да направя все пак няколко коментара относно альтернативните горива. Говори се за неутрални инфраструктури, недискриминиращи и общодостъпни инфраструктури. Също така се говори за насърчаване на мултимодалността, както за протин съдове, така и за превозни средства, които да могат да използват втечен природен газ и за това трябва да се изградят съответните станции за зареждане. Възможно е по-ефикасен и устойчив начин да се пренася втечнен природен газ по сухопътен път, което ще облагодетелства всички, защото от една страна ще използваме альтернативно гориво, от друга страна ще използваме и друг начин за пренасенето му. Благодаря ви, Изабела Демонти има думата. Благодаря ви. Най-напред двойни поздравления за докладчицата ни, както за победата на Португалия на европейското, така и за отличният доклад, изготвен от нея. За мен е много важно да се придържаме към подхода, заложен в този доклад. От него става ясно, че не се предвижда заместване на възобновяемите енергийни източници, но все пак се е, признава колко важни са альтернативните е, горива, като например вторичния природен газ. Не да забравяме също така, че в контекста на програмата REFIT, при обсъждането на терминалите за отработено корабно гориво, стана ясно, че разпоредбите, които съществуват в момента, не са задоволителни, така че трябва да обърнем внимание и на този аспект. Също така е важно да се обмисли възможността за изграждане на надежни станции за зареждане за на природен газ на пристанищата, но също така и а, да се предвиди изграждането на други станции за зареждане. Трябва да се даде възможност също така за приспособяване на флотата, включително и когато говорим за сухопътния транспорт, за товарните превозни средства взех участие в дните, напълни, дните посветени на трансевропейските транспортни мрежи и участниците на това мероприятие се оплакваха от липсата на възможност за инвестиции в този отрасъл. Ето защо е от съществено значение да се гарантира равнопоставеност на законодателно равнище между различните потенциални альтернативни горива. А по въпроса за компромисните изменения бих искала да се върна на изменение 8 и вниманието, което се отделя там на селското стопанство. Да, има напредък в селското стопанство като цяло, но не и по отношение на транспорта при намаляването на емисиите от парникови газове. Има и още едно изменение, в което се призовава за засилване на трансграничните аспекти и в частност по отношение на стъщения газ. Госпожа Майснер, благодаря ви, благодаря на докладчицата. Смятам, че действително и купонските изменения са много добри. Движението на природен газ се обсъжда и тук, и в Комисията по околна среда, което е много хубаво. Съгласен съм с казаното Европейската комисия, също така, че течният природен газ не може да бъде панацея, но все пак е стъпка напред при намаляването на емисията от въглероден от въглероден диоксид, което остана ясно с плавателните флоти в Северно море и в Балтийско море. Очевидно е, че втечненият природен газ помага като атрактивно корабно гориво. Вярвам също така, че може да се принася по различни начини, по железопътен път, по морски път. Течен природен газ може да се използва като гориво за всякакъв вид а, транспорт пак казвам, той не е панацея, но същото въжи и за електричеството. Всеки път трябва да погледнем и начинът, който се произвежда съответното гориво, дали то е стойчив или не. В Германия престанахме да изграждаме офшорни електроцентрали, защото се оказва, че начинът по който се транспортира този вид електроенергия е неустойчив. Така че трябва да се стремим към устойчивост по цялата верига, ако искаме да постигнем целите заложени е, на КОП-21. Трябва да имаме предвид течния природен газ, той е надежно гориво, но все пак смятам, че стратегията за втечнен природен газ е важна за Европа и части трябва да финансираме нейното изпълнение, но не бива да се съсредоточаваме само върху нея. Благодаря ви. Госпожа Лево Денонзис този път говоря от собствено име трябва да се разработват альтернативни горива и мисля, че течен газ може да се смята за такъв. Това е важно за да постигне целите заложени в Бялата книга за транспорта. Затова е важно нашата парламентарна комисия да излезе с амбициозно становище за стратегия на Европейския съюз за втенения природен газ. Според мен редица елементи в доклада могат да бъдат засилени. Първо място трябва да се споменят биогоривата и втечния природен газ, използвани по посрещани по устойчив начин. На второ място трябва ясно да се подчертаят предизвикателства, свързани с преразглеждането на директивата за възобновяемите енергийни източници и а, изкопаемите горива. По този начин може да се направят и конкретни препоръки за разработване на биогаз и втечнен природен газ и също така трябва да се заложат ясни цели за намаляване на парниковите газове от транспорт от 2013 година и също така трябва да се заложат цели за намаляване на въглеродния отпечатък на горивата, които се използват в сектора на транспорта. И а, като конкретна препоръка би било добре да се спомене възможността за създаване намаляване на еквивалент е, въглероден диоксид е, за е, изкопаемите горива и горивата, които се използват в транспорта, един индекс, който лесно да използват самите потребители. Това бих искал да видя в компромисните изменения. Благодаря ви. Благодаря. И в заключение аз самия ще взема думата. Гезина Майснер има пълно право. Не бива да се отушаваме само върху втъщения природен газ. Трябва да се вземат предвид всички възможни альтернативни горива, но има альтернативно гориво, което не изисква изграждане на допълнителна инфраструктура. И чрез него може да се избегне използването на тежки корабни горива, които са един от най-замърсяващите горива, както добре знаете. Знаете също така, че те са и опасни, както опасен и дизела. Така че зависи а, с какво сравняваме, разбира се. Ако сравняваме с тежките корабни горива, които се използват, разбира се, течнения природен газ изглежда прекрасна възможност, но не бива да се отдържа средства само в една насока. На първо място трябва да се забранят възможно най-бързо най-опасните незамържаващи горива. Постигаме напредък тук на европейско равнище, но напредък на световно равнище закъснява. Знаете, че мисля парникови газове достигат до нас, дори когато не са отделени тук в Европейския съюз. Иска дам думата на представителя на Европейската комисия. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Дарияр за компромисните изменения. Европейската комисия е съгласна с съдържанието на тези компромисни изменения Съгласни сме с по-голямата част от коментарите, направени в различните членове на вашата парламентарна комисия. Според нас течният проден газ е важен за диверсификация на горивата, използвани в областта на транспорт, особено за тежките превозни средства и за плавателните съдове. Втечнен природен газ има значителни предимства за намаляване на парниковите газове, особено в случаите, когато а, той се използва съвместно с е, биогоривата или е свързан с а, паралелно производство на електричество. Също така смятаме, че втечненият природен газ има значително намаляване на а, някои конкретни замърсители, като серения оксид, азотните оксиди и парниковите частици, като това е особено важно в а, областта на морският транспорт. Около 85% е намалението на азотни оксиди и с 90% намаляват емисиите на серени оксиди при използването в втечнен природен газ. В комисията в момента работим за преразглеждането на инфраструктура за альтернативни горива държавите членки трябва да изпратят а, своите национални планове до месец ноември. Работим също така и за разработването на стандарти за оперативна съвместимост. Работим също така и заедно с Европейската агенция за морска безопасност, която в момента изготвя а, документация и насоки за сигурност. Също така, обмисляме и възможности се изграждане на инфраструктура, тъчен природен газ, използват за сухопътния транспорт. Благодаря ви. И сега отново давам думата на европейската шапионка, госпожа докладчика. Много благодаря. Благодаря за поздравленията и също така за поздравленията за победата на Португалия. И така, също искам да благодаря на всички колеги за изказаните от тях мнения и предложения по текста. Разбира се, ще отчета всичко, което беше казано и което ми беше изпратено. Имаме едно становище, по което имаме много голяма степен на съгласие. Становището представя стратегията за различните варианти за диверсифициране на поставките. Благодаря на всички за направения принос. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря и на секретарята, който също имаше ключова роля. Благодаря ви. Благодаря ви. Гласуването е, ще бъде четвъртък на 1 септември. Преминаваме точка. Следващата точка от дневния ред са днес технически изисквания за плавателни сидове по вътрешните водни пътища. Много ви благодаря. Господин председател, няма нужда да обяснявам за какво става дума. Разбрах и, че времето ни е ограничено, ще бъда кратък. Но искам да кажа, че в изложението на мотивите ще видите обобщение на това, което съм направил през последната година по тази тема. Всъщност, този доклад започна преди две години. Имаше доклад на Корин Фортман – и ние всички мислехме, че всичко е много лесно и всичко ще бъде прието много лесно, но видяхме, че имахме, ако не битка, то поне доста сериозни търкания със съвета. Но виждаме, че резултатът е доста задоволителен – Преговорите се извършваха по време на люксембургското и нидерландското председателство. Имахме много добро сътрудничество с тях, особено с нидерландското председателство, което значително допринесе до успеха на съответния кръг на преговорите. Най-важното беше свързан с делегираните актове. Знаем, че това досие стана нещо като лакмус за междуинституционалното споразумение между парламента, комисията и съвета. И когато съветът преди една година предложи на парламента да се въведе това, което беше е, нали, наречено динамична референция – парламентът отказа да се тръгне в тази посока, защото това би означавало, че парламентът не би имал реален контрол върху бъдещите или преразглежданите стандарти. Затова внесохме альтернативно предложение. Съветът също така предложи да се включи предпазна клауза, която при липса на стандарти би могла да подрони безопасността на корабоплаването и стандартите за опазване на околната среда. На пръв поглед решението беше добро, но то означаваше, че парламентът не би могъл да се позове на тази предпазна клауза и щяхме да сме изолирани от процеса на вземане на решения. Затова не се съгласихме с това предложение. За това се проведоха преговори и стигнахме до решението да се придържаме към делегирани актове. Обеден съм, уважаеми колеги, че с този резултат от тристранните преговори ще бъдат прилагани стандартите на комитета ЦЕСТЕ и всички промени в стандартите ще се извършват чрез делегирани актове, т.е с пълноценно участие на парламента. Постигнахме съгласие по три важни въпроса. Първо, можем да гарантираме това, че хармонизираните стандарти, нещо, което беше една от основните цели на промяната в законодателствата, че ще бъдат разписани хармонизираните стандарти за всички държави членки на Европейския съюз. Второ, ще избегнем необоснованата административна тежест. Това беше основателно поставено от сектора като евентуален проблем и наистина компромиса не допуска необоснована бюрокрация и също така Третото важно постижение е, че се отчитат изцяло всички правомощия на Европейския парламент. За това предлагам парламентарната комисия по транспорта да се съгласи с проекта препоръките за второто четене и да одобри доклада. И накрая, господин председател, Майкъл, искам да ви благодаря. Вие имахте решаваща роля за успеха на този процес. От сърце ви благодаря за това. Благодаря на координаторите, на колегите, докладчици в сянка. Благодаря на секретарията на нашата комисия, особено Доминик. Извинете, мислих си, че седите зад мен. Благодаря ви, Доминика, за помощта, за прекрасно, за прекрасно свършената работа. Много благодаря на правната служба, благодаря на съветниците, благодаря на Нидерландското председателство за прекрасно свършената работа. Благодаря. Благодаря ви. И аз също искам да ви благодаря защото успяхме, благодарение на вас, да постигнем добри резултати. Имахме прекрасно сътрудничество с прекрасни резултати. По принцип не съм предвиждал дебат, но виждам, че има желащия да се изкаже. Заповядайте. Да, искам да благодаря на докладчика за прекрасно свършената работа по досието и особено за усилията да бъдат защитени правата на Европейския парламент като законодател, особено що се отнася до делегираните актове. Да, разбира се, че може и вие да се изкажете. Заповядайте, госпожо Майстер. Да, беше сложно, но беше извършена добра работа, всички работихме заедно много добре. И разбира се, колегите от Нидерландското председателство много ни помогнаха и нидерландските колеги също, така че всичко вървеше много добре. Виждам, че всички широко се усмихвате, казва председателят, когато говорите за съвместната си работа. И така, до 14 юли моля да подадете вашите предложения за изменения и също така на 7 април беше проведено заседание по тристранните преговори, но не забравяйте, че имаме право да внасяме наши изменения независимо от постигнатото на първо четене съгласие. Ние знаем каква е позицията на съвета, така че просто иска да ви напомня за това. Всъщност, надявам се, че никой няма да внесе изменения. И сега преминавам към темата за пристанищата. А, виждам, че докладчикът не е тук, а не, извинете, вие сте тук. Господин Флекенштайн, заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Исках само да спомена два въпроса. На 27 юни проведохме заседание по тази тема и ще Що се отнася до парламента, резултатите са много задоволителни. Разбира се, и не можехме да постигнем 100% от това, което искахме, да постигнахме много. Редица групи ЕНП, социалистите и зелените искаха да бъдат представени, но се надявам, Е, че в бъдеще ще имат повече възможности. Разбира се, либерализацията на дейността на пристанищата беше ключов въпрос и има също така три важни аспекта. Необходимо е при преходните процеси, при преходните периоди да се гарантира същия подход, който е възприят в пакета за железопътния транспорт. И също така много е важно обучението. Има отделен член, който се занимава с въпросите на обучението на персонал. Трябваше да спрем с два проблема. свързани с конкретните държави членки. Франция държеше да няма ценови дъмпинг от е, трети държави. Мисля си, че успяхме да се справим с този проблем, защото сега Франция е доволна от постигнатия резултат. и ще се спазват също така и нормите от вътрешното законодателство, що се отнася до социалното законодателство, а също така и до някъде до тарифите. Не всички бяха доволни от идеята за независимост на пристанищата. Правителството на Испания изказа сериозни възражения срещу това защото част от пристанищните такси до голяма степен в Испания се определят в Мадрид. Но стигнахме до компромис, който според мен не е особено задоволителен, но отговаря на загрежеността на Испания. Френското и италианското правителство също всъщност подкрепиха Испания. Трябва, разбира се, да работим по текста. Все още има какво да се поизчисти и да се изясни, що се отнася до гласуването. Не искаме гласуването да се извършва преди да бъде представен втория текст. Преди второто четене има писмо от министра на транспорта на Нидерландия и също така комисията излезе със съобщение, трябва да направим промени в съответствие с това. Знаем, че трябва много ясно при преговорите да заявим, че няма да допуснем комисията да действа едностранно и да блокира всички усилия. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на докладчика и на всички, които допринесоха за преговорите. Продължава този процес. И с това приключваме заседанието ни за днес. Да, заповядайте, имате думата. Да. Само исках да благодаря на господин Флекенштайн. Той постигна на 100% това, което искахме. Той постигна много добри компромиси, защити позицията на парламента. Компромисите са приемливи за нас. Постигнахме най-сетне прозрачно, включително и за финансовите потоци. Постигнахме равнопоставено за всички участници на пазара. Миналия път нещата не проработиха, но този път наистина можем да смятаме, че сме постигнали успех. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря ви и за тези заключителни хубави думи. Поздравления отново. И така